Good afternoon, everybody. And I would like to welcome some petitioners. Добър ден на всички. Тук е господин Димитриус Мейлес, който представя организацията наречена Приятели на Земята. Прекрасно. Също имаме представител и на екологичното сдружение в Лагадас. Добре дошъл и на представителя на Европейската комисия, Спайк, ако произнасям правилно а, името ви. Това е петиция 1137. По петиция 0742, добре дошъл, казваме на господин Андреас Варна Киотис. От Европейската комисия също господин Спайт. След това петиция 1377 и 1 0742, внесено от господин е, Василиус е, Варниотис, внесен от името, внесено от името на гръцкото правителство. Добре, дошли на всички. Е, тези петиции ще бъдат разгледани заедно. Затова давам думата първо на господин Мегас, за да представи своята асоциация. Заповядайте. Микрофона, с паракало. Няма микрофона ораторът. Сега като че ли всичко е наред. Добър ден! Аз идвам от район близо до Солон. Лакадас, Лагадас. Представлявам екологично сдружение на съответния регион и екологично сдружение от Солон. Ние протестираме срещу недоброто управление на депото за отпадъци Маврорахи. Според нас мерките, които се предприемат, които е необходимо да бъдат предприяти мерки и именно по тази причина сме тук. Вероятно би било добре да се изпрати една делегация в района, която да установи съответните практики там. Може да се наблюдава как се застрашава целия регион, бъдещето на региона, въздуха е застрашен, водата, която пием е застрашена, земеделието, Животните, които отглеждаме, също са под заплаха. Това депо за отпадъци е създадено в един а, е, доста високопланински а, е, район, или поне е, район с доста висока надморска височина, около 500 метра минимум. И има сериозни е, проблеми с е, земетресения и това не е отчетено, поне при проучванията. И независимо, че имаше много силна реакция на гражданите и независимо от това, че нямаше проучвания, нищо не е направено. Властите ни обещаха, че всичко ще бъде добре организирано в отлични условия но а, ние представляваме и местните власти и сме установили, че извън депото на, за отпадъци се наблюдава замърсяване на водата. Тези води се вливат в е, морето или в е, езера, в едно от, езера, едно от езерата, което е защитено в една защитена екосистема, защитено по международни разпоредби. Освен това, е, района спада в мрежата Натура 2000 и ние определено смятаме, че границата на тази мрежа всъщност стига до на около стотина метра от депото за отпадъци. Не сме в е, състояние да наложим забрана на дейността, която се извършва там, но искаме поне да привлечем вниманието върху практиките, за да се спазват е, изискванията за опазване на околна среда и за човешкото здраве, за опазване на здравето на местното население. Влезли сме във връзка с е, властите, отговарящи за околната среда в е, е, района на Централна Македония. Те също си отбелязаха, вероятно са състояние да установят съвсем немалкото извършени нарушения. Всъщност има наложени доста сериозни санкции в подвид на глоби. Но, за съжаление, Властите твърдят, че замърсяване няма. И също така се твърди, че дейността, която се извършва там, е напълно в ръда на изискванията. Но мога да кажа, че нищо не върви така, както трябва. Нищо не действа според съответните изисквания. Нарушават се стандартите за опазване на околната среда, за здравето. Държавните власти също са установили това. В пример на това са и наложените санкции. 63 милиона евро като начало. неодавна отново е наложена глоба. 141 хиляди евро, ако помня правилно. Тоест, ние сме тук, защото оставаме с впечатлението, че като граждани сме безсилни да защитим своя регион. Затова сме тук и молим да бъде разгледан въпроса, да се борим за решаването му. Разбираме, че проекта за установяването на депото за отпадъци се финансира от Европейския съюз и в момента проекта ще бъде и доразширяван отново със средства от Европейския съюз. Също така, този проект се създаде с оговорката, че е изключение. Министерско решение 6998 има в този смисъл, което в последствие е променено и са внесени по-малко строги изисквания за спазване на изискванията за околната среда, т.е. преразгледано ни са условията, екоусловията за е, изграждането на новата част от проекта. И именно това преразглеждане на условията ще доведе до влушаване на е, последиците за околната среда. В заключението на документа, който ние сме представили, е, се установява именно това. По директива 98 не можем да разберем защо изобщо се разрешава подобна дейност да продължава. Затова сме тук, за да представим именно този случай. Това е, което мога да кажа като увод. Господин Хаци Парадисис иска да се изкаже от името на екологичното сдружение. Благодаря. Господин Парадисис, имате думата. Благодаря. Аз съм председател на екологично сдружение на региона Лагадас. Както казахме вече, това е една защитена зона от мрежата Натура. Тя влиза и в други международни споразумения за опазване на околната среда. 450 метра е над морската височина на депото за отпадъци и оттайките от него всъщност се просмукват и стигат до е, околните градове. И влизат също така в е, водите на е, недалечното езеро. Това е по причина на недоброто функциониране на депото, което замърсява много чувствителни екосистеми, а и живота на гражданите. Те се занимават там с земеделие, пчеларство и животновътство. И економическото им положение, поминъка им се засяга от това. Така че това са проблеми, които трябва да бъдат приемено много сериозно. През 2010 година екологичните сдружения от областта повдигнаха оплаквания за това как се съхраняват и депонират отпадъците в депото и то опасни за околната среда отпадъци. Бяха извършени пет проверки в реакция на оплакванията. Установи се, че действително там има опасни отпадъци. Бяха уведомени съответните власти. През 2011 година отново приятели на земята установиха, че има кафяво-жълти е, отайки, изтичащи в езерото от е, депото, дори в момент, в който няма много дъждове. Т.е. това са просмуквания на течности от депото. През 2012 година е, бе проведена визита от съответните власти и те установиха, че подпорните е, стени на депото всъщност са проблематични, но след това се коментира, че реално проблеми няма. Отново обаче бяха установени изтичания, които са опасни за околната среда. През 2013 година е наложена глоба 63 000 евро в резултат на тези констатации, които всъщност тези отечки са в нарушение и на гръцкото и международното законодателство, и европейското такова не бе, нямаше никакви мерки за, спазване, за справяне с проблема и се налага да има и дългосрочен а, мониторинг и контрол. Но в последствие отново се установяват отечки. Не се предоставя информация за това кога точно е установено, че всъщност има изтичания от депото. Така че, освен, че не се спазват е, екологичните разпоредби на местно и национално ниво, има и замърсяване на подпочвените води и съответно трябва да се вземат предпазни мерки, което не е направено. Тоест отново се нарушават е, регионално законодателство за околната среда, защото не се е, решава проблема с изтичания е, от депото на, за отпадъци, които стигат и извън границите на депото. Също така не бяха предоставени определени данни за това какъв е обема на отечките. Като тези обеми са далеч над праговата стойност, около 55% повече. Така че от депото изтичат течности над определени прагови стойности. Освен това са установени изтичания на химикали, фосфати, нитрати, през 2013 година е направена контролна проверка от властите по опазване на околната среда. На 2 юни 2013 година бе наложена още една глоба на над 140 000 евро и се е установило, че изтичанията идват от депото, депото и е, от, тайри, от оттечените води влизат в подводните води. Проведено е изследване в такъв смисъл на терен на място. Той е установил тези отечки. Освен това, много силна е миризмата от депото. Там също се размножават и глутници, бездомни кучета. и замърсителите са в околните води са далеч над установените прагови стойности. Тоест, нарушени са е, ред е, разпоредби и закони. И е, съответните власти би следвало да са забелязали, че съществуват тези нарушения. Различни асоциации и сдрушения направиха съответните проверки, както и местните власти в Лагадас. И отново и отново се установиха нарушавания на разпоредбите. От течки на течности от депото, замърсяване на въздуха и други екологични проблеми, които са установени и се установяват всеки следващ ден. Също така в края на кращата има европейско задължение за опазване на околната среда и за правилно разходване на европейските средства. Имаме задължение да опазваме и подпочваните и наземните води. Ние в край на кращата живеем от тези ресурси, живеем от земята, но независимо от тежките наложени глоби, Депото продължава да нарушава разпоредбите. Замърсяването не е прекратено. Какви са предложенията, които имаме? За региона има съответните разпоредби за териториално планиране, но те не са териториално устройство, те не се спазват, не се спазват изискванията за замърсяване на въздуха смятаме, че всичко, което дейността просто е незаконна там. Всеки ден се замърсява въздуха, замърсява се почвата през е, отечките и в момента се създава една много голяма заплаха за региона. Ние не можем да гарантираме че е, мерките, които се предвижда да бъдат взети, са достатъчни, защото е, праговите стоености са надхвърлени в огромен процент. 55% е надхвърлено а, прага за оттичане на води от депото. Също така има план за изграждане на завод за изгаряне на отпадъци. Би следвало съответните власти да огледат отново проблема и да наложат забрана за по-нататъчното използване на депото за отпадъци. Директива 98 от 2008 би следвало да се изпълнява в нейната цялост. Следва да дойде и делегация в региона да види какво се случва. Тук имаме представители на Министерството на околната среда. До този момент не сме провеждали обсъждания с тях, но оценката за въздействие върху околната среда е получила зелена светлина. Това ще е изключително, ще се отрази изключително негативно на нас. нас не може да оставяме е, управлението на дебото за отпадъци да продължава по този начин. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията, господин Спайт. Yes, thank you very much. Uh... Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителите на петициите за информацията, която ни предоставихте. На базата на информацията, която чухме, се очертава, че има големи пробойни върху, в функционирането на мерките за контролиране дейността на депото. Двете проверки, които са проведени на, две, на, на 2 и на 25 юни 2014 година. Въпросът за управление на отпадъците е наистина въпрос, който е предизвикателство в цяла Гърция. Комисията предприе редица дейности и имаме един хоризонтален подход по отношение на дебата за налагане на финансови санкции, а също така сме предприяли действия по отношение управлението на опасни отпадъци, а също така сме за, разглеждаме и заведени дела за нарушение за дейността на депа, чиято дейност е законно законна, но не функционират правилно в редица области в страната. Но Прилагането на общоевропейското законодателство е споделена отговорност между комисията и държавите членки. Какво означава това? Държавата членка трябва да осъществява мониторинг на депото и да предприеме необходимите действия, за да се а, отстранят нарушенията. И както вижда комисията, това не е пример за държава членка, която не реагира, напротив, наложени са солидни глоби в два случая. Но трябва да се направи нещо допълнително, за да се отстранят пропуските. Освен това, комисията е в контакт с гръцките власти. Продължав, ще продължим да наблюдаваме а, какви действия се предприемат, а, за да се отстранят тези проблеми и ще осъществим мониторинг а, върху информацията, която получаваме от а, властите и чрез допълнителна информация, която ще получим чрез а, вносителите на петициите. Благодаря. Thank you very much. And... Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата. Опитвам се да намеря точните думи, как да се изразя. Ще дам думата на следващия вносител на петиция. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз съм представител на една на Министерството на околната среда в Гърция и на първо място Бих искал да отбележа, че внимателно изслушах представителя на комисията, който коментира практиките за управление на отпадъците в Гърция. И да, наистина има области, където можем да отчетем редица проблеми. Но въпреки това, Смятам, че не бива да пренебрегваме факта, че през последните две години бяха положени неимоверни усилия, за да се справим с ситуацията в страната. Тук бих добавил, че с новата структура, новата иерархия, която съществува за управление на отпадъците на национално и международно ниво. Сега вече имаме много по-удачни и ефективни мерки в областта на превенцията, оползотворяване, рециклиране и спестяване. И имаме една определена структура за управлението на отпадъците. И депата са в основата на тази структура. Имаме нови национални планове и работим върху един текст, който трябва да бъде завършен до края на тази година. Всичко това трябва да бъде част от нашето законодателство. Това е приоритет за нас и всички тези разпоредби ще бъдат законно обвързващи в Гърция. Наясно сме, че съществуват редица проблеми по отношение на депата и управлението на тези депа. Не е необходимо да споменавам нерегулираните депа. Разбира се, има дела заведени пред Европейския съд, има глоби, които са били наложени. А, също така има и решение на съда във връзка с конкретната стойност на глобите, които се налагат. И има повече от 3000 незаконни депа, Имаше такива в бъдеще и се, в миналото и 17 официални регламентирани депа. И това наистина е сериозно постижение на базата на усилията, които сме положили. Разбира се, броят на депата е прекалено голям и трябва да продължим да работим в тази насока. Трябва да предприемем допълнителни мерки, за да подобрим положението. но не бива да забравяме факта, че 3000 депа беше общия брой на депата, с които трябваше да се справим, с всички законови административни затруднения, които съпътстваха тази дейност. В момента има 78 законни депа и наистина има известни проблеми, които са свързани с тях. Два случая вече бяха споменати. един е в Солон. Това е депо, голямо по своя мащаб. И там се събират отпадъците от втория по големина град в Гърция. Разбира се, обществеността е информирана, трябва да има прозрачност, трябва да се направи нещо, за да се подобри положението. И гръцкото правителство няма никакво желание да, да бъде в опозиция на мнението на гражданите. Това, което е невъзможно обаче, е непрекъснато да се поставят под въпрос практиките, които се следват. Най-висшата инстанция, съдебна инстанция издаде своето постановление, и излезе с решение за това депо. Върховният съд в Гърция излезе с решение – и тъй като има такова решение за дейността на това депо, няма как да поставяме под въпрос тези практики. Разбира се, когато има недостатъци, когато има проблемите, трябва да бъдат отстранени. Това е неминуемо. И това засяга не само въпросите в областта на околната среда, но също така по отношение на инфраструктурата, Проблемите трябва да бъдат отстранени, за да се управляват отпадъците. Всички тези обжалвания, петиции трябва да бъдат разгледани внимателно. Сигурен съм, че комисията по петициите а, го е направила или ще го направи в бъдеще. Чухме два конкретни случая, два случая, които обсъждаме днес и по отношение на тях имаше много ясен отговор от компетентните органи. Тези органи а, осъществяват мониторинг, контрол над дейностите, непрекъснато проверяват какво се случва и тук, разбира се, това е официално обжалване, официална петиция. Опитали сме се да съберем информация на местно ниво. и в някои случаи вече са наложени санкции, особено по отношение на депото Маврорахи. Разбира се, трябва да се осъществи диалог може би едно посещение на място също ще е от полза, за да се проследи какво се случва. И винаги, когато се установят някакви пропуски, те разбира се трябва да бъдат отстранени. Така виждаме нещата. Що се отнася до функционирането на депото, това не попада в компетенциите на Министерство на околната среда. По отношение на авторизирането на депото, това разбира се е в правомощията и функциите на Министерство на околната среда. Но тук ще добавя, че Беше изготвен доклад до Министерство на е, околната среда за авторизирането на управлението на, този, на това депо. Това разрешително все още не е дадено защото според Министерство на околната среда населението и региона трябва да бъдат защитени и всички мерки трябва да бъдат взети и трябва да има по-подробна информация, която да се предостави определени мерки, които трябва да се вземат за защита на околната среда и за защита на общественото здраве, трябва да бъдат предприяти. Именно поради тази причина не е издадено това окончателно разрешително за функционирането на депото. Но ви уверявам, че Министерството ще направи всичко възможно за прилагането на нормите и законите. По отношение на оператора на това депо. Тук става въпрос за втория по големина оператор, който също така отговаря и за други обекти за депониране на отпадъци. Операторът планира да извърши допълнителни дейности на други места, на други депа в Солун. И това е един пример – как едно старо депо се трансформира в съвременно депо. Що се отнася до конкретните проблеми, които бяха очертани, вече са изготвени конкретни предложения за финансирането. Стана въпрос за течовете, оплакванията по отношение замърсяването на климата – така че има дейности, които са планирани за отстраняване на проблемите. И в доклада се съдържа информация за всички аспекти, за течовете, а също така и нормите в законодателството. Това е отчетено и в нашия годишен доклад. Също така беше отправено запитване за финансирането на дейностите на едно от депата по определена програма за финансиране. Предложените дейности са насочени към справянето и отстраняването на проблемите с течовете. Освен това, ще разгледаме въпроса свързан с а, третирането на тези течове, така че да не се стигне до проблеми в бъдеще. Разбира се, има и план да се изгради и депо за съхраняването на замърсената вода. Всичко, по всичко това се работи в момента и ще проследяваме напредъка по, в това отношение. Разбира се, спазваме процедурата, спазваме нормите и законите, свързани с защита на населението и околната среда. И винаги, когато има някакви проблеми, трябва да се опитаме да се справим с тях. Европейската инвестиционна банка разгледа тази информация, изготви доклад на базата на тази информация. Също така разгледа и пет конкретни обекта в Гърция и това депо е сред тези пет. Доклад беше изготвен, за да се установи как се използват европейските средства, най-вече, що се отнася до средствата от Европейската инвестиционна банка. Да се види дали а, разумно и правомерно се разходват а, тези средства. А също така и какво е планирано за в бъдеще. Що се отнася до депото Маврорахи и доклада за, този, за това депо, депо. Със себе си имам копия от доклада, мога да ви го предоставя. Някои от проблемите, свързани с тези депа, се разглеждат подробно, някои от тях бяха засегнати, някои от тези проблеми са много дребни и тук ключовото е, че наистина в текста са отразени всички тези аспекти. И в обобщение можем да кажем, че се осъществява надлежния контрол на дейността на депата. Отново ще повторя, ще проследим изпълнението на изискванията и ще проследяваме функционирането на депото, какви са бъдещите развития в тази насока. Защото ако тези съоръжения за третиране на отпадъците вече функционират и това са незаконни или неофициални депа, то тогава става въпрос за големи количества отпадъци. В Солон има милиони и половина души население и наистина виждате, че това е един огромен град. Така че ако всички тези инфраструктурни обекти са на място, това, което, с което се занимаваме днес, са съоръжения за предварително третиране на отпадъци. Властите в страната ни наистина а, залагат на това да се проследява управлението на тези обекти и отговорно отношение. През последните няколко години Наистина беше направен сериозен напредък по отношение на оползотворяването и рециклирането на отпадъците. И наистина по този начин се стараем да намалим обема на отпадъците в Солон. А сега ще дам думата на господин Андреас Варнакьотис, който е, който е кмет на Ванадео. Имате думата, господин Върна Кьокец. Госпожо председател, Дами и господа, за мен е чест и удоволствие да слушам гръцката реч, която звучи днес в този парламент. По друг начин щях да се чувствам, ако този дебат се водеше на някакъв друг език, а не на родния ми език. Изказванията на представителите на Гърция тук ме карат да бъда оптимист. Бил съм тук не веднъж. Това е петият път, когато присъствам на заседание на вашата комисия и повдигам този въпрос. Много пъти съм се оплаквал за нарушенията, които обсъждаме днес участвам в тази петиция и като частно лице, и като кмет. През 2002 година събирахме подписи под петицията и а, тогава като че ли някои се опитваха да ме елиминират. Но както виждате, все още съм тук. Дами и господа, почитаеми депутати, казва ни се, че околната среда в моята среда вече не е застрашена. Но това не е вярно. Демокрацията е застрашена. А ние горещо обичаме демокрацията и вярваме, че демокрацията и върховенството на закона върват ръка за ръка. А именно върховенството на закона е застрашено тук, не само околната среда. Вижте решенията на местните, регионалните и националните съдебни инстанции. Защитават се определени интереси и човек се пита дали някои от съдиите, които взимат тези решения, не са в привилегировано положение, живеят в скъпи къщи, далеч от тази действителност. Беше публикуван доклад, имаше е, решение от 2005 година, идвах неколкократно в Брюксел, А, имаше решение взето 4.8 N5, N9 и друго решение след това през 2007 година. 175-то решение също така, но питам се, пък питам и вас, какъв е смисълът от всичко това? Законите се нарушават или се пренебрегват? А ние Очакваме съдебната система да работи както трябва, да се налагат глоби и те да бъдат събирани. Министерството на околната среда установи 8 нарушения. Аз самия установих 12 такива нарушения. Ясни, ясно изразени, несъмнени нарушения както тези, които установи Министерството, така и онези, които установих аз. Казвам това на новите членове на тази комисия. Имаше проблеми с заразяване и замърсяване на водите. Вода, която се използва от няколко гръцки региона – ето вижте какво става жилищното строителство в района. Имайте предвид, това е сезмичен район. Когато бях тук през 2007 година, представих редица примери. Като виждам това, което става, си спомням това, което а, казва Аристотел, има добри закони, които не се прилагат и лоши закони, които се прилагат. Може би трябва да имаме по-малко закони, но те да бъдат прилагани. Нека прилагаме това, с което разполагаме. Непрестанното им променяне не води до нищо добро. но не искам да се увличам в цитиране на философски текстове. Какво ни е необходимо? Законът трябва да се прилага. Не е необходимо дори да се налагат санкции. Онези, които замърсяват, трябва да бъдат наказвани ще страдат следващите поколения, идните поколения, които няма да имат достъп до чиста питейна вода. Аз може би мога да отида другаде, но не всеки може да отиде другаде. Това е въпрос, който трябва да се реши в спешен порядък. Надявам се, че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 могат да спокойно да плащат глобите, че и двойно по-големи глоби. Какви ще бъдат послед... последствията? Последствията ще бъдат това, че ще са засегнати бедните, онези, които имат най-низки доходи. А, тук става дума за един вид троянски кон. Всички съдебни решения, определения, глоби са на лице, но сякаш никой не се бои от тях, никой не се безпокои, никой не се безпокои от замърсяването на околната среда. За това става дума. Като че ли тези хора нямат съвест. Никой не се опитва да помогне за решаване на съществуващия проблем, госпожо председател. Може би трябва да говоря по-кратко. Съжалявам, не съм даровит оратор. Не мога да излагам мислите си лаконично. Опитвам се обаче в рамките на възможностите си да ви представя мнението си. Аз не съм в момента избрано служител, представител на тази област. Просто ме боли за това, което виждам и съм страхотно разочарован от това, което става с демокрацията. Госпожо председател, уважавам а, времето а, на тази комисия, но пътувах отдалеч, за да бъда тук, а утре ще трябва да се върна, за да бъда а, с моите студенти. Надявам се, че съм успял да ви, да ви трогна с моето изказване. Благодаря. Знам, че идвате отдалеч. Знам, знаем, че сте, знаем, че сте загубили време. Този въпрос трябва да бъде решен. Но хубавото е, че Европейския парламент приема сериозно тези нарушения. Трябва да овладеем положението. Затова не се колебайте. Не се колебайте да жертвате от своето време, когато това е необходимо. А, така учете и вашите студенти. А сега давам думата на Европейската комисия за кратко изказване. И моля ви, колеги, всички от вас, които искат да се изкажат по този въпрос, моля, дайте знак. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Истина е, че резултатите от последните инспекции, които вносителят на петицията споделя, показват, че има проблеми, имало проблеми при изграждането на депото. Тези е, пропуски трябва да бъдат отстранени <clears throat> за опазване на околната среда. Колкото до разполагането на депото обаче, е, трябва да се посочи, че директивата за депата за отпадъци не посочва къде те трябва да се изграждат, нито пък е, определя някаква конкретна технология за тяхното изграждане. Е, Гръцкият държавен съвет отвърли представената му жалба и сметна, че изборът на мястото за депото за отпадъци и съответната технология са уместни и отговарят на закона. Именно поради това ние приключихме нашето разследване и разбира се сме готови а, да получим допълнителна информация, ако тя съществува. Това е обаче положението в момента. Случаят е приключен. Благодаря. Искам съвсем а, за кратко да ви обърна внимание, че по 12-та точка във вашите папки има а, а, сведения за това, което комисията е предприела миналата година, има и някои препоръки. А, може би трябва внимателно да се запознаете с тях. А сега ще дам думата за обсъждане. Първо на господин Мариас. Накратко, ако обичате. Въпреки, че Министерството на околната среда а, няма пряко участие в тези проекти, нито сме ги изграждали, нито ги управляваме, а, въпреки това сме възложили оценка. А, трябва да се вземе предвид това, което казах в началото, а именно да не се забравя, че най-големия проблем това са незаконните сметища и глобите, които трябва да се плащат. Такъв е проблема в Пелопонес, например. където трябва да се изгради, да изгради законно сметище. Абсолютно спешно е необходимо то да се изгради. Това, е, това, това депо за отпадъци е абсолютно необходимо. А, именно с законните, с законните депа за отпадъци се сблъскваме в големи проблеми. А, става въпрос за правната сигурност на съдебните решения. Има такива решения по отношение на условията на околната среда, местоположението. Решения взети от регионалните съдилища, съгласно които работата трябва да продължи. Ако съдът вече е взел своето решение, ние не можем да се месим. Това се отнася и за различните видове служби, административни органи. Тук има сблъсък на интереси. В много случаи а, трябва да знаем кой инвестира в тези депа за отпадъци. И за това настояваме да бъдат изпълнени предложенията, препоръките на инспекционните органи по опазване на околната среда. Органите, които издават разрешителни, трябва да участват в процесът на разрешаването на тези съоръжения. Разбираме ви. И сега, накрая вече давам думата на колегите за изказвания. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на вносителите на петицията. Въпросите е, за управлението на отпадъците в Европа и особено в Гърция е много сериозен. От изказването на представителят на Министерството на околната среда виждам, че и те приемат, се отнасят много сериозно към този въпрос. Няма съмнение, че по този въпрос ще постъпят и други петиции. Но трябва да бъдем внимателни, когато решаваме въпроси, които засягат гражданите, които живеят там, които се тревожат за здравето си, тревожат се за бъдещето на децата си тревожат се за това, което ще стане в бъдеще. Очевидно всичко това има отношение към економическото развитие на региона. Може би това е една от най-важните теми, които се обсъждат в рамките на предизборните кампании, особено в кампаниите за местните избори. Това е тема на темите в момента. Тук участват економически интереси. Има опити да се оказва влияние на отговорните органи. Някои смятат, че тези съоръжения трябва да бъдат приватизирани. Става дума за големи бизнес възможности. държавният секретар господин Пълта и госпожа Местес също спомена, че те носят отговорност за това, което става в Гърция. Въпреки, че той, той представлява германска, германска фирма за съоръжение за пречистване на води. Както каза и представителя на Министерството на околната среда, местните власти не искат да допуснат това да бъде въпрос, който се решава от едрия бизнес местните хора трябва да бъдат чути, трябва да бъде чутен техния глас, защото а, те са онези, които са най-пряко засегнати. Какво ще стане с тази петицията? Въпросът стига до Европейския съд, налагат се глоби, глобите се плащат. Но, но всъщност а, а, страдат гражданите, защото те плащат а, от една страна чрез своите данъци, от друга страна плащат със здравето си. А, тук има противоречие. От една страна се установява нарушение, от друга страна се оказва, че гражданите са онези, които страдат. А, двойно, така да се каже. А мисля, че носителите на петицията много ясно описаха това, което се случва в Гърция в момента. По първата петиция а, за депото в Мавродаки. Маврораки. А, там а, се складират а, твърди отпадъци близо до Солун. Ако потърсите в Google, ще видите, че има много статии за маврораки и депото за отпадъци в Мавровакия. Ако всичко вървеше гладко, нямаше да се споменава това име толкова често. Трябва да направим нещо, защото нещата не могат да продължават по същият начин. Не може гражданите да понасят непрекъснато последиците от отечките от а, е, това депо. А, значи оттам се оттичат а, е, замърсени течности. Аз приключвам. От точните води също трябва да се вземат предвид. Но това нещо трябва да се направи, защото те а, се вливат в езерото. Държавата, региона, всички компетентни власти трябва да потърсят решение. И още нещо. Има съдебни решения, които трябва да бъдат изпълнявани. А, много сериозно е положението и с втората петиция. Смятам, че и тя не трябва да се затваря. И двете петиции, според мен, трябва да останат отворени. А министърът а, го каза. Непряко, макар, макар и непряко. А, в момента се предприемат стъпки, но ние трябва да подкрепим исканията на гражданите. И затова искам да помоля председателката и двете петиции да останат отворени, да може да се вземат необходимите мерки, така че да се опази здравето и живота на гражданите. Сега госпожа Сакурафа. Благодаря. Аз искам да благодаря на представителите на приятели на Земята и всички представители на екологични сдружения, които са тук, защото те ни дадоха толкова подробна информация. Вие очертахте и проблемите с управлението на отпадъците. Искам да благодаря на всички, които се включиха в дебата. Имам няколко въпроса към представителя на Министерството. Всички тези неща, които се говорят тук, не са непременно в е, вашия ресор. Тук отговорното си имат и местните власти. Но все пак е, Министерството упражнява надзор. И е, на базата на всичко чуто до тук, бих останала с впечатление, че никой не е отишъл там да види на място какво се случва реално. Изключително важно е да се показва интерес, да се взима под сериозно внимание проблемите с здравето на гражданите. управлението на отпадъците, управлението на отпадъчните води. Това са сериозни неща. Има сериозно законодателство, април или може би през юли 2013 се упомена, че разрешителното е изтекло и не е било подновено. Мисля, че това бе казано нееднократно. После е, региона е пращал писма за мониторинг, за оценки има констатации, че е необходимо да се наложат е, санкции, това е много сериозно. А за петициите и трите са допустими. И, както казах, нещата не са наред. Поне някой от тях, от това, което чухме. камионите, с които се разрешава да се карат отпадъците до там, това е било само временно решение. Няма е, в момента мнение на инспектори от Министерството на здравеопазването. После опазването на водите от замърсяване, там управлението определено не е добро. А пък е, това е тема, която е важна за цяла Европа, не само за Гърция. Разбира се, тук започват да се появяват и съображения, свързани с климатичните промени. И трябва да се обсъдят нещата и от други комисии, но що се отнася до нашата, ние трябва да погледнем всичко в много големи подробности. И дори на моменти е, да стигаме до абсолютната граница на нашите правомощия, не би трябвало да се отказваме. Няколко петиции бяха допуснати, не само тази, и ние трябва много внимателно да видим какво можем да направим от тук нататък. До този момент, според мен, в Европейския съюз по отношение на отпадъците в Гърция не е предприел съответни подходящи мерки, не е реагирал по подходящ начин. И бяха отправени доста критики. В такъв смисъл до тук са налагани само економически санкции. но те нямат никакви резултат. Гражданите също така трябва да имат и по-голяма информираност за това, което се случва. Санкциите всъщност са повишили интереса на гражданите за случващото се с е, управлението на отпадъците и отпадните води. Темите вече са много е, наболяли за Гърция. Доста действия са предприяти от граждани, от сдруже, граждански сдружения – Казахте, че е имало мисия за установяване на фактите в е, Гърция. И в заключение искам да кажа, че подобни проблеми трябва да бъдат наблюдавани в един по-дългосрочен план. Необходимо е да изпратим и делегация, за да може да си съставим собствено мнение за това какво се случва. Необходимо е да има и мерки за повишаване на информираността на гражданите, за да могат те да упражняват натиск върху съответните власти в Гърция. Мисля, че по този начин ще се постигнат и повече резултати, а пък ще се повиши и доверието към европейските е, институции. Благодаря, господин Киркос. Благодаря. Искам да засипвам с нова информация, защото много неща бяха казани вече. Искам да благодаря на всички, които дойдоха тук и да, да ни обърнат внимание на този конкретен проблем. Но общо бих казал, че за съжаление Гърция изостава изключително много в областта на управление на отпадъците. как е, се изхвърля смета, буклуците, къде всъщност няма никаква организирано рециклиране на отпадъците. И Гърция определено, определено изостава в това отношение. Ние сме наясно с това. Първо, но се опитваме и да направим нещо по въпроса. Това е най-важното. Защото По този начин ще спазим и законодателството. Друго, което би помогнало да се реши проблема са санкциите. Но в края на кращата по този начин плащат гражданите. Глобите често се плащат от е, бъдещи проекти за околната среда, т.е. Е, имат е, своя отрицателен ефект. А що се отнася до нарушенията, казва се, че изобщо няма такива. Е, доколкото разбрах, това каза комисията. т.е. че няма нарушения на закона. Но гръцките власти продължават да налагат глоба след глоба. Т.е. какво се случва? Нещо противоречие много сериозни виждаме тук. Според комисията няма нарушение на закона, но не може тук така да се направи резервуар, в което да хвърляш всичко, ако този резервуар или депо има течове. Сега, както и комисията каза, трябва да се проучи въпроса. Не е случайен факта, че са наложени толкова много глоби. Не може да казвате всичко е наред, защото очевидно не е наред. И по вторият случай има решение на Държавния съвет и той би следвало да приключи този проблем, но нищо такова не се е случило. В първия случай се започва един проект, който има своето отражение върху околната среда. Взети са някакви мерки, но проблема не е решен. Може би са напълно нормални подобни проблеми, може да се очаква, но не това са очакванията на гражданите. А втората петиция ни е, разкрива само върха на айсберга. Абсолютно некомпетентно управление от страна на властите в района. Какви са критериите, по които е определено местоположението, например? Може би тези критерии не са подходящи. Това трябва да се види. защото в някои случаи се задава въпроса до каква степен може сляпо да се облягаме на закона. И гражданите правилно очакват комисията да направи нещо, не само за управление на отпадъците. Има добри закони, не, не само в тази област, примерно, и в е, имиграцията, иммиграцията, но те не се прилагат. Много съжалявам, казва председателката, че не мога да дам думата на други желаящи да се изкажат, защото ни остават още много точки в дневния ред. За съжаление, бих искала да ви дам дума. Благодаря ви, та, но не ми е възможно. Благодаря ви, че стигнахте до нас. Благодаря ви за подробните обяснения. Just hang on for a second. Εντάξει, ένα λεπτό τότε. Γιατί Είναι νόμιμη Εντάξει, ορίστε. Говори се без е, микрофон. Значи какво е излиза? Че е, те си строят депото и не нарушават никакви правила. Министерството трябва да ни каже законно ли е това съоръжение или не. Тогава вече ще мислим какво може да се прави. Се има предвид глобите и така нататък. Какво да правиме с водата? Трябва ли да се пречиства водата или да се коригират изследванията? Председателката, разбира се, оставя въпроса какво трябва да се прави. Напълно разбирам възмущението ви и то няма план Б. Планът е един единствен. Естествено, че трябва да внимаваме, а Министерството на околната среда трябва също да си поеме своята отговорност. Те очевидно възприемат въпроса достатъчно отговорно, защото са тук на нашето изслушване благодаря им за това, благодаря и на комисията. И би било добре да видим някои така положителни стимули, не само пръчката и е, моркова, защото на моменти положителният стимул е по-ефективен. Е, Петициите ще останат отворени и предлагам да се изпрати отново писмо на националните власти и на управата на отделните съоръжения, за да знаят те какво се случва и да са наясно, че нещата се приемат много сериозно. Съгласни ли сте? Добре, така ще направим на националните власти и на регионалните власти.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 Чухме тук отправени въпроси, имаше предложения от вносителите на петиции, от мен и от колеги, да има делегация да види какво се случва там. Но по този въпрос не е взето никакво решение. Какво ще се направи по този въпрос? We cannot decide on that right now at this moment. В момента не можем да вземем такова решение. Петицията остава открита което означава, че стъпка по стъпка ще предприемем последващи мерки. Е. Okay, I guess that you want to take the floor, but please don't keep it forever. Ако обичате, добре ще ви дам думата, но моля ви не много дълго, съвсем, съвсем накратко. Госпожо председател, не ми трябва много време. Искам само да посоча какво е направено в Гърция. От 25 години се опитваме да се справяме с тези проблеми за околната среда. И оценките за въздействие върху околната среда се правят срещу съответна поръчка и заплащане. И неколкократно специалисти и инженери получават добри пари, за да излязат с направена по поръчка област. И трябва да се създаде един специален орган, където да се изготвят подобни оценки. Председателката. Благодаря наистина. Съвсем кратко заповядайте. Съвсем накратко. Мисля, че трябва да вземете решение за изпращане на делегация – Чухме изказване и на комисията, и на представители на Министерството. Те считат, че санкциите, които са наложени и опита и това, което сме направили до сега, усилията са били удачни, но недостатъчни. От, 2000, от септември 2013 има предложение и е добре да се направи предложение сега да отиде делегация, за да види какъв е проблема, защото има проблеми и с здравеопа... здравето на хората. Мога да ви дам и други примери. Измират дървета, и съхват. Кучета, които пият от замърсената вода, умират Положението е много сериозно. Затова смятам, че е удачно да се изпрати делегация. Петицията остава открита именно за да можем да реагираме. Много съжалявам, но не мога да ви дам думата. Наистина не ми е възможно повече. We are running the risk of running out of time, but try to... Δεν θα... Έγινε μια ερώτηση από την κυρία Ευρωβουλευτή προς εμένα, σαν εκπρόσωπο του Υπουργείου. Και θα ήθελα... Госпожа Сакурафа зададе въпрос към представителя на Министерството и аз бих е, искал да отговоря от името на Министерството, че ние формулираме рамкови политики, и се занимаваме с финансирането на някои големи проекти. Също така следим за спазването на законодателството за околната среда. В случая следим много внимателно, доколкото ни е възможно и се намесваме, когато е възможно. В двата изложени тук случая – имаше възможност да се действа по проблемите. В момента се извършват ред процедури и ние следим как се развиват те. И мисля, че в документите ни това си личи ясно. Председателката, благодаря. Това приключва тази много плодотворна, важна дискусия. Благодаря ви отново, че сте дошли до тук. Приятен следобед ви пожелавам. И сега пристъпваме към а, точка 13, петиция 0258 от Карен Евер. Давам директно думата на комисията. Um, <clears throat> um, Благодаря, госпожо председател. Става дума за качеството на водата на плаж, който се намира между градската зона на Гибралтар и е, Испания. През 2012 година, лятото, в Обединеното кралство бяха е, оповестени резултати за качеството на, водата, на морската вода, където бе установено, че има замърсяване с бактерии. 2013 година се установи, че качеството на водата отговаря на съответните критерии. Макар, че на моменти е, плажа трябваше да бъде затварян. Ние продължихме да е, търсиме причините за замързяването. Е, написали сме писма и до властите на Обединеното кралство и на испанските власти да се търси източника на проблема. А, ние изпратихме съответни писма, за да ни предоставя испанските власти информация за качеството на водата на това линия. През април 2013 година получихме отговор, където испанските власти казват, че е имало разливи, които са замърсявали водите през 2013 18 пъти, от е, отпадни води. Вероятно става дума за недобро поддържане на колекторите, а може би и неконтролирано изливане на канализационни отпадъци в е, морската вода. Испанските власти казват, че съответните регионални власти, включително Лалиния, са подписали споразумения с местната компания за пречистване на водите за съответни мерки срещу 6,5 милиона евро. В момента в Гибралтар няма станция за пречистване на градски отпадни е, води, което е, нарушава член 4 от съответната директива. Комисията започна процедура за нарушение по този повод. Но в момента няма данни, че липсата на обработване на отпадните градски води всъщност замърсява този е, плаж в Гибралтар. И накрая се обърнахме и към властите на Обеденото кралство. Има две места, където се изливат отпадни води, но се смята, че това не са отпадните води от градската канализационна система, т.е. едва ли те са причината за е, замърсяване. Може би има е, тоест имало е, е твърдение, че може би е, цистерни с отпадни води биват изливани там. Отхвърлена и тази теория. Също така се изследва въпроса дали от летището контейнери не замърсяват. Ние сега ще търсим допълнително ни пояснения от испанските и британските власти, за да видим докъде е стигнал с проблема. Наясно сме също така, че вече се планират и ремонтни работи за справяне с проблема. Председателката, има ли някой, който иска да се изкаже по темата? Заповядайте. Eh, gracias a la Comisión por las explicaciones. Entonces parece que el problema se centraría en las dificultades del tratamiento. Излиза, че е, в Гибралтар има проблеми с а, е, съоръжения за пречистване на отпадни води, а не толкова а, е, проблеми от Испания. Тоест, а, проблема е свързан с канализацията и и пречистването на отпадните води. Това можем ли да го направим като заключение? Gracias. Yo también quería decir que, bueno, efectivamente. благодаря през 2011 година наистина имаше проблеми с третирането на отпадните води и компетентните общински органи предприеха действия, бяха направени проверки след това, имаше наложени санкции от страна на органите, отговарящи за околната среда и наистина бяха предприяти действия, беше постигнато споразумение, както посочи и комисията съвсем правилно, беше постигнато споразумение между органите, властите в Гибралтар и общинските власти. Тук се включваше и град Лалиния. И доколкото разбирам, източника на проблема е по-скоро в Гибралтар и а, Лалиния има много малко, а, малка връзка с този проблем. Някой друг? Не. Добре. Наистина виждаме и сме удовлетворени, че испанските власти са отговорили. Гибралтар от своя страна обаче не е откликнал. Това, което можем да направим при ваше съгласие е да изпратим писмо до органите в Гибралтар и в зависимост от получения отговор ще оставим този случай отворен, докато получим отговор и след това можем да го затворим, ако получим съответния отговор. Съгласни ли сте с една такава процедура? Да или не? Да? Добре, благодаря ви. Добре, в такъв случай преминаваме към следващата точка, а именно петиция 1102 от Жерар Кюсине от а, името на Сдружение, а, което а, ще бъде представено, но вносителя на петицията не е тук, за това ще дам думата директно на комисията. Съжалявам, че толкова изтощително трябва да бъде за вас, за вас това заседание, но в крайна сметка трябва да отхвърлим тази работа. Да, благодаря. По петиция 1102 от 2009 година, всъщност това е, е стара петиция, отдавна внесена за първи път беше внесена през 2009 година и ние а, излязохме с позиция през и отговор през 2010 година. И от тогава насам няма развитие по този въпрос. През 2009 година се обърнахме към компетентните френски органи. Те обясняват, че а, съоръжението депото отговаря на а, правилата и на изискванията. Проведени са инспекции и не са установени други проблеми. А, а, и няма друга информация, която да противоречи на да вече събраната информация през последните 4 години председателката. Тоест, вече можем да затворим, да приключим разискванията по петицията. Ако няма нищо, никакви, никаква нова информация от тогава, можем да приключим. Добре, тогава преминаваме към следващата петиция 1377 от 2010 година. Тук виждаме, че има много подписали се от името на гражданска група. Полско, полско гражданство, заповядайте. Да, благодаря. Съвсем накратко по, по тази петиция, която отдавна е внесена. Наистина имаше кореспонденция между комисията и полските власти Комисията счита, че националните органи се опитват да се справят с проблема на базата на липсата на достатъчно действия по отношение на спазването на правилата свързани с превенцията и контрола на замърсяването. И сега тази директива е заменена с директивата за промишлените емисиите от промишлеността. Първоначално министърът не беше на същото мнение. Ето защо бяха прекратени операциите, дейността на съответните съоръжения, но това, този случай беше заведен пред Националния съд и в спирането на дейността беше отхвърлена, въпреки че дейността не отговаря на директивата. Установени са допълнителни контакти с съответните компетентни органи и беше установено, че е въведена нова възможност за кандидатстване за получаване на разрешение съгласно новата директива, което ще отговаря на изискванията по отношение на дейностите за производство на дървени панели. И това, разбира се, е дейност, която се покрива в дейността на тази, това съоръжение. И молбата е да се установи дали дейността напълно отговаря на изискванията, които се прилагат по отношение на по-големи предприятия, защото там се намират подобни съоръжения, които трябва да съблюдават изискванията за големи предприятия. А, също така има допълнително запитване за емисиите от амоняк и получихме отговор съвсем наскоро през септември и разглеждаме този отговор. В тази връзка ще продължим кореспонденцията с полските власти. Благодаря. Председателката, благодаря и благодаря, че толкова накратко ни представихте информацията. Ако правилно разбирам, това, което е необходимо е допълнителна информация от вносителя на петицията и пояснения на базата на информацията, която се изисква от комисията. Правилно ли разбирам? Отново ли искате думата? Заповядайте. Да, ще продължим кореспонденцията с полските органи, за да получим достатъчна информация. Председателката. Тоест ще ни предоставите новата информация и след това се надяваме, че ще можем да удовлетворим вносителя на петицията. Госпожа Питера? Е, Chciałabym prosić o pozostawienie tej petycji otwartej. Госпожо председател, ще ви помоля тази петиция да остане отворена. Функционирането на този обект причинява а, голямо социално недоволство на местно ниво, защото са установени редица нарушения на законодателството. И като бивш полски депутат трябва да ви уверя, че сме провели редица действия за контролиране на дейността на обекта. Нека насоча вниманието ви към това, че има пожари в региона. Това се наблюдаваше и през 2012-2013 година. И тази година имаше и пожар в този обект. И това може да бъде наистина красноречиво за това, че може да има сериозни проблеми. Председателката. В такъв случай всички сме съгласни, че петицията остава отворена, необходима е повече информация за положението, и е необходима допълнителна информация с, след допълнителна кореспонденция, която ще се проведе от страна на комисията. Има ли други желащи, които искат да се изкажат по тази точка? Ако не, нека преминем към 16-та точка. Петиция 1770 от 2009 година от Карло Кроти с италянско гражданство. Давам думата на комисията господин Кавадас, доста сериозно гръцко присъствие е днес, но няма нищо лошо. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, това е петиция още от 2009 година. По това време Всъщност става въпрос за а, изграждането на магистрала между Венеция и Падуа. Пети, по, при подаването на петицията една трета от това съоръжение е било изградено и в петицията се твърди, че магистралата ще има въздействие върху наводненията в този регион и въздействие върху качеството на въздуха в областта. Ще се спра на първо място на наводненията. Може би знаете, че държавите членки са в процеса на изпълнение на първия цикъл на директивата за наводненията и това включва и Италия. В момента правим оценка на разчетите, свързани с рисковете и заплахите. И виждаме, че Италия е включила тази област в картирането. Втория аспект е свързан с изготвянето на планове за рисковете за наводнения и виждаме, че в картирането е включен и този регион. По втория въпрос за замърсяване на въздуха, комисията съвсем наскоро заведе ново дело за нарушение срещу Италия за надвишаване на допустимите норми за замърсяване на въздуха в региона на Венето и други региони в Италия, които попадат в тази област. Но процедурата е в съвсем ранен етап и на този етап, доколкото знам, не сме получили допълнителна информация от 2009 година насам. Благодаря ви. So, thank you very much. Председателката, благодаря. Наистина съм изненадана, че комисията сега смята, че трябва да се започне такова дело за нарушение по тази петиция и ние не разполагахме с такава информация. И така, ако има желаящи да се изкажат, заповядайте. Елеонора, заповядайте. Um, well, yeah, I would like... Да, бих искала да отбележа, че тази петиция трябва да остане отворена, според мен. Защото сега едва получаваме тази нова информация за това нарушение и очакваме да получим допълнителна информация на по-късен етап. Ето защо предлагам петицията да остане отворена. Председателката, имате ли други изказвания? Ако не, нека да оставим петицията отворена до получаването на допълнителна информация. Оставаме петицията отворена и ще видим какво ще се случи с тази наказателна процедура. И така, изчакваме експертите, които ще ни запознаят с информацията относно Европейската гражданска инициатива. Yeah. Okay, so Peter, my friend, we are proceeding to the Bili. И така, Питър, приятелю, преминаваме към точка Б и списъка с петиции там. На първо място петиция 45 от господин Йорго Стукас от а, Гърция. Ермионида и не, не ми е известно това а, място в Пелопонес. И молбата тук е да остане отворена тази петиция. След това 54. Роберто, искате, Роберта, искате ли думата? Да, благодаря. Ще се изкажа на малтийски по отношение на тази петиция. Всъщност има три петиции, заведени от едно и също е, лице. Защо смятам, че две от тях могат да бъдат затворени? Отговорът на комисията по една от петициите не е удовлетворителен, защото комисията посочва, че все още изчаква информация от държавите членки, включително и Малта, и до декември тази година трябва да приведат в съответствие и да транспонират директивата. Ето защо настоявам тази петиция да остане отворена. Благодаря. To, to Давам думата на ръководителя на нашето звене, звено. Секретарията получи писмо съвсем наскоро в тази връзка и също така допълнителна информация през август трябваше да бъде получена, но това не беше отчетено. Ето защо аз настоях а, това да бъде а, насочено към комисията и за това сме включили петицията тук в този списък. Председателката. Добре, нека да се спрем на изключенията. Номер 45, 54 и 69. Паула Райво от ест, с естонско гражданство относно правата на гласуване на задържаните лица. Искате ли да обясните съвсем накратко? Okay. Uh, thank you, Благодаря. Uh, търсех правилното копче за микрофона. Да, съгласна съм с предложението да се затвори тази петиция, но ще ви помоля да изпратите писмо до министър-председателя на страната ни по две причини. На първо място, когато комисията излезе с становище, предстояха промени в системата за гласуване в Естония и се предвиждаше да могат и задържаните лица да гласуват, но това не беше направено. И на второ място, Обърнахме внимание, че наистина всяка държава членка може да вземе решение и това е нарушение на човешките права, ако няма никакво право за задържаните лица да гласуват. Председателката. Добре, в такъв случай ще изпратим писмо до властите в Естония и ще затворим тази петиция. Добре, отлично. Има ли други желащи за изказване? Господин Мариас? и Питър след това. Господин Мариас първо. Е, Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се опитам да улесня и да упростя процедурата и да ви кажа как процедираме ние. Начинът по който разбирам аз нещата, не, няма никакъв проблем да се премести една петиция от списък Б към списък А. Това няма, в това няма никакъв проблем. Освен това, има срок от два месеца, в който да се предостави обосновка. След това комисията решава дали има достатъчно материал или достатъчно информация. Това може да стане веднъж в упростена процедура от Б към А. Мисля, че всеки може да намери някакво оправдание и някаква обосновка. Ето защо не е необходимо да се предоставя тази обосновка. Но в срок от два месеца след това трябва да има обосновка в писмена форма или от члена на комисията, или от вносителя на петицията и председателя решава дали има причина петицията да остане отворена или не. Бихме искали да упростим процедурата, защото в противен случай ще прекарваме часове наред да изслушваме тези обосновки. Някой говори за 10 минути, друг за 7, но въпреки всичко смятам, че можем да преминем към по-опростена процедура. Ако има някакво решение, тогава добре. И вие като председател можете да посочите дали представената обосновка е удачна или не. Просто искам да се ускорят нещата. В противен случай изкачат много проблеми. Да? Господин Мариас. Съгласен съм казаното от Питър. Наистина много прагматично е това предложение и то може да ни помогне да упростим и ускорим процедурата. И в такъв случай предлагам наистина тази петиция 79 и 45 да преминат в списъка и мисля, че вече постигнахме решение по този въпрос. Добре, имам тук дълъг списък от ГУЕ на петиции, които искате да прехвърлят от. Това е 32, 44, 50, 76 и 84. Значи, предлага се да се преместят от единия списък в другата, без мотиви обаче. Това е а, иллюстрация на това, което Питер току-що каза ще помолим секретарята да провери за какво става дума. Ние не можем да решим въпроса сега. Става дума за 32, 38, 44, 47, 63, 76, 84. А, добре, ще бъде наистина да приемем нова процедура тук а, и, ще я приемем колкото може по-скоро. Ако искаме да а, намалим, наваксаме изостаналото нали, може, сме съгласни по това, което решаваме. Тук секретарятът ще се обърне отново към секретарята на ГУЕ, за да се изясни въпроса. Добре. Значи приключихме с списък Б и искам да знам дали са тук специалистите по гражданската инициатива. Те ще представят проучването за прилагането на първите полуки от прилагането на Европейската гражданска инициатива. Добре дошла на Марта Палестерос. Ще трябва да изчакаме малко. Тя да пред си подготви работата. Ням, не бързайте, след това ще ви изслушаме. Thank you very much for um, inviting us for, to this presentation. Um, hope. So. I would prefer that you get started when people... нека изчакаме всички да насядат и тогава може да започвате. няколко секунди почакайте, ако обичате. So let's, maybe we can now soon get started as I try to introduce uh, Martha. И така, Марта Валестерос. Работите по а, искане на отдел политика, много важен отдел а, на Европейския парламент. Имате думата. А, благодаря, благодаря за поканата да представим нашето проучване за Европе, възложено от Европейският парламент. Аз работя като юрист. Искането на Европейския парламент беше да се оцени дали Европейската гражданска инициатива е ефективен инструмент е, за е, партиципативната демокрация, т.е. демокрацията с участие на гражданите. Е, как се организират проблемите и при планирането на тази гражданска инициатива трябваше да установим какви са възможните решения и начини за преодоляване на съществуващите проблеми. Значи идеята на изследването беше да се е, проучи действието на 11 член от е, договора за Европейския съюз, съгласно който гражданите имат е, възможност, след като съберат 1 милион подписи, да приканят комисията да приеме законодателен акт по конкретен въпрос – Регламентът, прият през 2001 година, уточнява, 2011 поправя се ораторката, в този регламент се уточняват изискванията за тази процедура. И кои и какви граждани фактически се какво трябва да направят гражданите, които участват в подобни европейски граждански инициативи? Трябва да се реши дали си струват да се подемат подобни инициативи, които трябва да бъдат подкрепени с 1 милион подписа. А тяхната цел е да приканят комисията, която да реши дали би искала да приеме законодателен акт. Ако процедурата е прекалено сложна, в такъв случай, е, вероятно, решението ще бъде, че не си струва да се започва. И в такъв случай гражданите могат да установят наличието на демократичен дефицит. Тъй като единственото, което ще постигнат гражданите е отговор от страна на комисията дали ще приеме или няма да приеме съответен законодателен акт такъв какъвто искат подписалите петицията граждани. Каква беше методологията на нашето проучване? Консултирахме се с всички заинтересовани страни, участници в подобни граждански инициативи с организаторите на инициативите, с националните власти, с институциите на Европейския съюз. Бе създаден панел от е, експерти, които да ни помогнат в формулиране на препоръките въз основа на е, събраната информация и проблемите, с които се сблъскват организаторите на гражданските инициативи. Може би трябва да ви запозная накратко и с процедурата съгласно която работихме. Когато гражданите решават да подемат Европейска гражданска инициатива, тя се представя на комисията за регистриране. След това комисията за първи път проверява дали искането отговаря на условията след неговото регистриране Организаторите разполагат с една година да съберат 1 милион подписи. Те, това се прави онлайн и след това събраните подписи трябва да бъдат е, сертифицирани от националните власти. А, и то съгласно правилата на страните членки. След като са събрани 1 милион а, подписа от гражданите на седем страни членки се внася гражданската инициатива в Европейската комисия и трябва да се организира изслушване в Европейският парламент, а комисията да представи за втори преглед своите заключения относно необходимите стъпки. Какви са ключовите, най-важните пречки пред организаторите на подобни инициативи. Има няколко проблема, които съпътстват целият процес. Един от тях е създаването на учредяването на комитет, който съгласно закона трябва да има най-малко 7 организатори като свои членове обаче не е ясен правният статут на подобен комитет. Организаторите не разбират достатъчно добре различните стъпки за създаването на подобен комитет в началото на подемането на гражданска инициатива. Става дума за седем физически лица – Значи, организаторите обикновено не са наясно как да очредят подобен комитет. И какви са техните задължения по отношение на защита на личните данни? Защото подписите се събират наред с определена информация за онези, които подписват искането за инициативата. А това са изисквания, които са разписани в закона но има и изисквания към опазване на личните данни, които, до които не трябва да имат достъп трети страни и така нататък. Значи съществува рискът от злоупотреба с тази информация. И този риск носят он седемте члена на комитета. Разбира се, необходима е финансова подкрепа и трябва да бъде ясно откъде идва тази финансова подкрепа. Това е изискването за прозрачност относно финансовите ресурси, подкрепещи гражданската инициатива. Трябва да се види от кои банкови сметки постъпват средствата и тези банкови сметки а, е, трябва да бъдат открити от а, е, отделни физически лица. Не е лесно също така да се установят контакти в страните членки. Най-малко 7 те трябва да бъдат, в които ще се събират подписите. А, всичко това изисква определени правни умения и знания, които в повечето случаи организаторите не притежават. Когато Европейската гражданска инициатива бъде внесена за регистриране, организаторите се изправят пред друг проблем. А именно, правните основания на тяхното искане. Всяко искането трябва да има правни основания в договора. А, повечето организатори, с които говорихме, не знаеха това. Те не познаваха договора за Европейския съюз и не знаеха как да дефинират правните основания на своята инициатива. Не им беше ясно какъв е обхватът на тяхната инициатива. дали се искат промени в договора, дали се искат промени в законодателството, дали целта е приемане на ново законодателство или само да се повдигне въпрос, който е повод за загриженост, но не изисква законодателни актове, а включване в дневния ред на европейските институции, в политическия дневен ред, например, но не изисква законодателен акт. Всичко това е, не, се оказа, че не е ясно на организаторите на гражданската инициатива. Значи необходими са по-точни е, законови рамки, е, които организаторите не могат да определят. Съществува и проблема с разходите за превод – тъй като Европейската гражданска инициатива трябва да събере подписи най-малко в 7 страни, в, а, за да може да се иска от гражданите да подпишат, искането трябва да бъде преведено на съответните езици. И когато, един път, когато е регистрирана Европейската гражданска инициатива, подписите обикновено се събират по интернет, онлайн. Тази система обаче като че ли не работи особено добре. Събирането на подписи онлайн. И по този въпрос нещо трябва да се направи. Трябва да се спомене фактът, че когато а, внасят подписите за сертифициране, възникват проблеми а пък много пъти сроковете за сертифицирането на събраните подписи са много кратки. При събирането на подписите главните проблеми са следните различните правила в различните страни членки. Когато става дума за личните данни в някои страни, някои страни членки, изискват да има а, документ за самоличност, а други не. Данни за документ за самоличност, други не изискват това. Значи системите са различни в страните членки. Това затруднява работата, тъй като инициаторите трябва да познават изискванията в страните членки. А, и онези, които събират подписи на място, трябва да прилагат тези изисквания. Предоставеният период от една година за събиране на 1 милион подписа е доста кратък. Ако искаме ако очакваме гражданите да участват в, в, в демократичния процес, защо даваме само една година за събирането на подписи? За да дадем възможност на гражданите да споделят с, с, своите тревоги, за тях е необходимо да, се, да, е необходимо да им се предостави по-дълго време проверката на подписите като че ли не е свързана с проблеми. А след един път, е, след като подписите са събрани, те се внасят в комисията. И главният проблем тук е отново каква ще бъде целта на изслушванията в Европейският парламент за какво ще говорят гражданите, организаторите и депутатите. Предлага се в изслушването да участват по-голям брой експерти, за да може да се навлезе в подробностите на искания, гражданските искания. И в този случай комисията трябва да откликне на исканията на гражданите, но и тук трябва да бъде ясно дали става дума за искане определен въпрос да бъде включен в дневния ред или гражданите използват правото си за инициатива, за да искат приемане на законодателен акт. В този случай, в тези случаи не е ясно какъв отговор трябва да даде комисията в един или другия случай. Когато обсъждахме тези въпроси с организаторите на гражданските инициативи, стана ясно, че те не знаят какво трябва да се направи след внасянето на инициативата в комисията. или пък как да се постъпи, ако не се внесат, внесе инициативата, тъй като не са събрани 1 милион подписа. А, може ли парламентът да реши да приеме съответната петиция или да приеме а, а, а, искането на член 225 тези възможности съществуват и необходимо е тук да се дадат указания на организаторите на гражданските инициативи. Сега, ако ми позволите да се върна за кратко в началото. Пред, пред, в целият процес, през който преминава а, гражданската инициатива, трябва да се каже, че 46 инициативи са подети но само две са успешно събрали подписите и са били внесени в комисията. От 28 регистрирани, 18, на 18 са получили отказ. 27 са, внес, са внесени, регистрирани през 2012 година, 9 следващата година, т.е. техния брой намалява. Значи трябва да се попитаме дали това е ефективен инструмент за демократично участие на гражданите. Какви са препоръките, които проистичат от регламент 211, Смятаме, че организаторите трябва да получат конкретна, получават конкретна помощ. Трябва да се създаде център за граждански инициативи, който да осигурява помощ във връзка с информационните технологии и правните аспекти на гражданските инициативи. Необходимо е също така комисията да отделя повече внимание на мотивите за приемане или отказ от регистриране на европейските граждански инициативи. Е, комисията също така трябва да е, бъде наясно какви трябва да бъдат следващите, последващите стъпки. Необходимо е също така да има постоянен сървър в комисията, сървър в комисията. Необходимо е също така диалог с заинтересованите страни. Имаме отлични примери, които сочат какво може да проработи и какво не в това отношение. Смятаме, че работата обаче трябва да се води съвместно, а не само от комисията. ЕКОСОК и Европейският парламент а, могат да осигурят а, превод, превод услуги, преводачески услуги на гражданските инициативи, с което да ги облегчат. Възможностите за прозрачност на финансирането са свързани с въпроса за това какви са финансовите нужди на инициативите. И трябва да бъде ясно, когато се оказва финансова помощ на гражданските инициативи, дали онези, които дават парите, са заинтересовани по някакъв начин от а, съответната инициатива. И тук Европейската комисия трябва да възприеме по-системен подход за изясняване на това какъва финансова подкрепа е допустима и а, да се решават а, оплакванията по-експедитивно. През 2000 регламента даваме пример за членове от регламента, които могат да бъдат ревизирани. Но най-важното изглежда е да се изяснат, изясни структурата и целта на изслушванията в Европейският парламент. Може би добре е тук да се преразгледат правилника а, за дейността на Европейския парламент по отношение на тези изслушвания а, на гражданските инициативи. Смятаме също така, че ако е възможно, трябва да се преразгледа и 11 ти член от договора за Европейския съюз, за да се изясни обхватът на европейските граждански инициативи, да се види дали а, те могат да имат за цел само искания за приемане на законодателни актове или и по-широки цели. дали европейските граждански инициативи трябва да са ограничени само до искания за законодателни действия или могат да имат и друга цел. Готова съм да отговоря на въпросите ви, ако има такива. След малко ще дам думата за въпроси, но най-напред бих искала да дам думата на Европейската комисия. Не знам а кой от вас ще говори по тази тема. Госпожа Кристин Тироне, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Аз е, работя в звеното, което се занимава с гражданските инициативи. И много се радвам, че е, организирате настоящото изслушване. Ние сме запознати вече с е, заключенията от проучването. Става дума за член 22 от регламента, който иска е, комисията до 2015 година да даде доклад за прилагането на съответния регламент. Е, нашия доклад ще се възползва от заключенията на това проучване. Ние сме и в контакти с авторите му и успяхме така да дадем и своя принос към него. Като цяло смятаме, че регламента функционира добре. Отначало имаше един доста сериозен, чисто организационен проблем, а именно създаването на сайта. Е, комисията предоставяше едно безплатно възможност да бъде създаван този сайт. За момента обаче трябва да изчакаме създаването на новата комисия, за да може тя да взема решение за 2015 е, година дали ще има съответните предложения за законодателни промени. Във всички случаи благодарим на авторите на изследването. Благодаря, казва председателката. Сега имате думата за въпроси. Госпожа Данока, заповядайте. Thank you, Chair. So, I have several times благодаря. Имам няколко въпроса. Не разбрах кога точно сте направили проучването. Кога го започнахте и кога го приключихте. Данните за общия брой инициативи е всъщност свързан с това, кога сте започнали проучването. Казвате, че 28 инициативи са регистрирани, 18 са отхвърлени. От тези 28 регистрирани, какво се е случило с тях? Приключени ли са? В, в какъв етап се намират те? тези 28. Uh, and uh, following step Събрани ли са един милион подписа? Какво се е случило след това? После. Комисията може да даде предложение за законодателен акт или не. Имате ли данни колко всъщност такива предложения са направени? Ако е, са събрани тези 1 милион подписа, какво се е случило след това? Комисията а, взела ли е предвид предложението? Излязла ли е със законодателно предложение? Евентуално, ако представителя на комисията може да отговори. Поне аз от данните не разбрах. Преди една година Имаше един предварителен доклад по тази инициатива. Там се съдържаха данни и доколкото помня, нито една инициатива не беше стигнала до, до окончателен край, което е много-много лошо, според мен. Второ. Втори въпрос. По процедурата. Системата за събиране на подписи онлайн, е, наясно сме, че това е основна трудност. И въпросът е, трябва ли да се избира системата само на една страна? Ако е така, става много сложно. Комисията предлага, доколкото разбираме, собствена система. И колко инициативи са направени е, посредством платформата, предложена от е, комисията. Имате ли данни? Събирането на 1 милион подписа минал, е, колко от тези инициативи е, е са минали етапа на събиране на подписи през сервера на комисията? Имате ли информация? После, ако трябва нещо да се променя, естествено не е много реалистично да се мисли, че може да има предложение за промяна на основните договори, може да се променя регламент, примерно, или съответни приложения към този регламент. Това лесно може да бъде променено. А кой ще го направи? Третия ми въпрос е всъщност кой точно ще подхване петициите от там нататък? Ние ли? Защо всъщност, и това е въпрос към председателя, към секретарята, защо се занимаваме ние с тази тема? Какво, кой ще направи съответните предложения, свързани с регламент 2000, 2211? Ние ли? На базата на някакво проучване ли? Някой друг? Значи регламента трябва да бъде подобрен. После въпроса с сервера на комисията. Знам, че има един огромен, едно огромно приложение. Аз съм го разглеждал. Аз също и работих по събирането на една инициатива, която бе отхвърлена. Беше за правилата на младсинствата с много добра правна обосновка, изготвена от съответни правни специалисти, но комисията е отхвърли. в е, комисията, за, е, в комисията, в която се разглеждат въпросите за младсинствата, дори поканихме комисията, но нищо не, не, не постигнахме. Още в първия етап при подаването бе спряна инициативата. Но ако комисията даде положителен отговор, тогава втория проблем е сървъра и електронното събиране на подписи. След трябва да се направи промяна в приложението. Кой ще го направи? И ще го направи ли въобще? Okay, the Commission will respond after we have collected some more questions. Може би да дадем възможност на комисията да отговори, ако има още въпроси. Такива няма. Добре, госпожо Кауфман, давам ви думата. Отчитаме колко важна е вашата роля в гражданската инициатива, затова за нас е чест да присъствате сред нас. Благодаря, госпожо председател, за любезните ви думи. Аз всъщност съвсем случайно разбрах, че ще се представя това проучване и просто тичешком дойдох, за да го чуя. Аз работя по въпроса от дълги години. Благодаря за провеждането на това проучване. Във всички случаи ще го разгледаме в подробности, за сега не съм успяла. Не бива да забравяме, че идва една дата април 2015 и ние трябва да бъдем готови за евентуално преразглеждане на директивата за гражданската, за регламента за гражданска инициатива, поправя се оратора. Смятам, че проучването ще ни помогне много, за да вземем съответното решение. Комисията за заетост и социални въпроси е, следи много внимателно въпроса с гражданската инициатива. Същото правят и много неправителствени организации. И в такъв смисъл мога да направя само няколко коментара. Кои са основните е, проблеми? Първо, преводите. Аз е, писах това в моя доклад, защото действително много колеги изтъкнаха, че трябва да има възможност, при положение, че имаме преводачески служби и записмени за устен превод, би трябвало те да, ние да можем да окажем помощ на гражданското общество в това отношение. Така че този момент трябва да бъде сменен. Имаме всички възможности да го направим. После отхвърлените граждански инициативи. Не знам чак толкова ли е трудно, както се описа тук, защото знам, че е, ред граждански инициативи, които след е, като получат писмо от комисията, че не се приемат поради липса на право правно основание, те много интелигентно се ориентират и подават е, следваща гражданска инициатива на базата на друго правно образование и реално съвсем немалко инициативи са подадени по този начин. Благодаря на комисията е, за отказаната подкрепа за информационната платформа. Когато започнахме с е, гражданската инициатива имаше голям провал, тъй като просто техниката не работеше. На повече от десетина инициативи бяха продължени сроковете за събиране на подписи. Мисля, че 6 месеца е срока за да се вземе решение дали е валидна, дали ще бъде приета една инициатива. това също е проблем. А за това какво ще се подава като гражданска инициатива, дали ще е предложение за изменение на законов акт, тук нямаме много възможност за вариации. Комисията трябва да бъде сезирана да направи предложение за правен акт. А извеждането на политическа тема на дневен ред, това не се предвижда. Настоящия инструмент има много конкретна цел и тя е различна. Следващия оратор, господин Мариас. Благодаря, благодаря и на комисията. Благодаря и на автора на проучването. Няколко въпроса. Първо за политическият аспект. Тук става дума за реалната, живата демокрация в Европейския съюз. Комисията има своята роля в тази демокрация, защото тя е единствената, която може да излезе с законодателно предложение. И това е много важно. защото в края на кращата това отговаря на въпроса кой задава основните теми в Европа. Комисията ли или от една страна комисията, от друга страна гражданите посредством гражданската инициатива. Именно те имат възможност да задават приоритети те по този начин получават право да имат е, инициатива. Е, разбира се, те не могат да разработят сами законодателен акт, но могат да поемат инициатива, която да доведе до представянето на законодателен акт, свързан с околната среда или нещо друго. Е, те правят предложения, а комисията поема оттам там нататък работата. а предложението може и да не бъде достатъчно удовлетворително, може да има нужда да се доизчисти, да се прецизира. И колегите съвсем правилно казаха, че не може да се иска от комисията да предприеме нещо, което не е в нейните правомощия. Значи, първоначално предложението трябва да се вмества в правомощията на комисията. Определено може да се очаква да има повече подробности, примерно кои са основните моменти за вас в едно такова бъдещо законодателно предложение, може да се формулират и някакви членове от него. Смятам, че тук няма голям проблем, ние сме на едно мнение. Но Проблема е защо гражданската инициатива до този момент не, не се радва на много успехи. Доста хора са работили, се опитват да постигнат нещо, но все още няма резултати. Защо? Трябва да разгледаме този въпрос и нашата комисия може именно това да направи. Θα δούμε αν, αν μια πρωτοβουλία δεν πετύχει. Евентуално може работата да се поеме от друга парламентарна комисия, ние да не се занимаваме с е, определена тема. После, ако една инициатива се прерасне в някаква групова петиция, така да се каже, ние ще трябва ли да можем да организираме изслушване и така нататък. Това са въпроси, които трябва да обсъдим. Благодарим за проучването и в течение на времето ще можем да излезем и с повече предложения. Но най-важното е да направим така, че да работи този е, инструмент. В залата влязаха наши гости. Добре дошли на делегацията от Мянмар, от техния парламент. Трябваше да дойдете по-рано. Толкова оживен беше дебата ни. Във всички случаи, все пак добре дошли. It's great that are with us and we are at the много се радваме, че сте сред нас и в момента обсъждаме гражданска инициатива. Елемент, който може би е непознат извън Европейския съюз, но наистина си заслужава да се разгледа. Обсъждаме едно проучване и мисля, че ще получите копие от това проучване. Ако не, аз ще, дам, ще ви дам моето, след като приключим. И така, добре дошли сте. Сега ще дам думата на експерта? Не. Ще дам думата сега на питаяр. Благодаря, госпожо председател. Наистина е чудесно, когато се провеждат такива проучвания и в самото начало отбелязах, че Именно ние инициирахме тази гражданска инициатива и се гордеем изключително много. И това е неразривна част от демокрацията и какво трябва да бъде демокрацията. Всички много добре знаем, обаче, че трябва да подобрим системата. И няма да е никак добре, ако кажем, че всичко е идеално и няма нужда от никакви подобрения. Но тук съм разкъсан а, в две посоки – има две инициативи, които се провеждат а, чрез изслушване. Наистина това е много добре, събират се милиони подписи и въпреки всички препятствия се постига този резултат. Комисията взе позиция и каза, че по много причини не вижда да има необходимост да се правят законодателни промени. Разбира се, те имат това право. Провеждат се изслушвания и се взима окончателно решение. И си мисля по този въпрос и вероятно експертите могат да ми помогнат, но си мисля, че можем да бъдем малко по-ангажирани. Тези, които организират гражданските инициативи и те стигат до Брюксел, мисля, че трябва да подходят малко по-сериозно трябва да бъдем наистина по-сериозни, защото когато се провеждат граждански инициативи по политически въпроси, някои се обръщат към мен и казват, искаме да изготвим такава инициатива, и първото нещо, което ги, ще ги посъветстваме е да се направи петиция, да се привлекат хиляда хора първо и след това да се направи подписка и да се съберат възможно най-много подписи за организирането на една такава гражданска инициатива. А ако се съберат един милион граждани, защо не може да се стигне до парламента, да се чуе мнението на парламента? И това ме това привлече вниманието ми, и върху това разсъждавам. Защото, според мен, хората остават с впечатление, че правят изключително много, но накрая никакви видими резултати. И на второ място стои въпроса как може да се промени нещо и то бързо. Защото ако сте събрали 1 милион подписа, защо желания резултат трябва да се постигне в рамките на една година? в крайна сметка, да, трябва да се посочи някакъв срок, крайен срок, но една година в никакъв случай не е достатъчна. И по отношение на тези изслушвания, не знам дали някой забеляза това или има други, които тълкуват този аспект като мен, но що се отнася до инициативата Един от нас – мисля си, че ще бъде много добре именно комисията по петициите да организира а, това изслушване, защото това е неутрален орган в лицето на гражданите. Но постоянния комитет имаше отрицателна позиция и отношение по отношение на тази инициатива. Но ако постоянния комитет взема такава позиция, то тогава си мисля, че гражданите ще си мислят, че това е позицията на парламента. Ето защо ние можем да изиграем ролята на един мост между двете страни, като по-неутрален орган като, например, инициативата е един от нас може да бъде удачен, например, в тази а, насока. Разбира се, и другите комисии могат да, да участват. Но понякога има известен сблъсък между двете страни, а това е напълно излишно. Що се отнася до организирането на изслушвания, мисля, че именно ние трябва да се занимаваме с това. Това влиза в нашите задължения. Мисля, че комисията по петициите трябва да отговаря за този въпрос и съответните комисии да се занимаят с отделните специфични аспекти, но ние да отговаряме за организирането като цяло да предоставим необходимите инструменти на гражданите и може би наистина трябва да поемем по-сериозен ангажимент, да се отнасяме по-сериозно към гражданите, защото в противен случай гражданите ще кажат имаше прекрасно изслушване, много добре разисквахме въпроса с комисията и след това всичко приключи и нямаше резултати председателката. Благодаря, Питър. Наистина много ободряващо в края на деня. И така, доста въпроси бяха поставени. Защо, как, кога? Голяма част от тези въпроси получават отговор и в публикацията на изследването. Ако си спомняте, сутринта разисквахме петиция за авторизирането и тук въпросът а, с а, гражданските инициативи има пряка връзка с този въпрос и ще дам копие на това изследване на Европейския омбудсман. Тя проявява с голям интерес към организирането на подобни събития. И наистина ще можем да организираме тази инициатива преди април 2015, преди да се преразгледа процедурата. И така, преди да чуем отговорите на въпросите, ще дам думата на експерта и след това на комисията. Благодаря. Ще започна с последните въпроси, ако позволите. Мисля, че един много важен въпрос е колко сериозно е отношението ни към гражданите. Мисля, че гражданите наистина много сериозно се отнасят към инициативата, защото се полагат много усилия от финансово е, естество и от, по отношение на човешките ресурси. Може би наистина трябва всичко това да бъде по-добре формулирано в е, заявката, в желанието да се организира тази инициатива и по този начин ще се улесни работата на комисията. Дискусията по време на изслушването ще бъде именно върху този въпрос. Защо да или защо не? В изслушванията, в които съм участвала, ми се струва, че дискусията е от много общ характер и накрая няма как, просто е невъзможно да се извлече конкретното желание. Да, притеснението на гражданите, а не конкретната формулировка. В някои държави членки тази инициатива е възможна и има конкретно изискване за формулиране на запитване, на заявка. Не казвам, че трябва да прибягваме чак до такава крайност, но може да се направи някакъв наръчник, някакво указание за гражданите. Също така, може би е добре комисията да бъде задължена след като има такова задължение за гражданите за по-ясна формулировка, защо не комисията реално да направи формулировката или да бъде задължена да направи конкретно предложение и след това да се обсъди в Европейския парламент. Законодателният орган ще бъде този, който ще прецени дали е удачно или не да се изготви някакъв законодателен акт по този конкретен въпрос не знам, може би е малко по-технократично, не толкова демократично, ако се остави решението само в ръцете на комисията. Ако има вече съответното законодателство, няма никаква добавена стойност. Но си мисля, че дори и да не стане законообвързващо обвързващо чрез договорите, комисията да има тази възможност да направи конкретно предложение и след това да се вземе решение. Също така трябва да отбележа, че някои от неуспешните инициативи не получиха 1 милион подписа Организаторите въпреки това са доволни, защото успяха да внесат промени в законодателството, въпреки че инициативите не са били успешни като такива. Ето защо Начинът по който се разглежда успеха и ефективността на инициативите не, не се изразява само в постигането на тези 1 милион подписа, а понякога може да бъде чрез законодателни промени. Нещо е по отношение на успеха. Защо Европейската гражданска инициатива не е толкова успешна? Една причина е, че няма достатъчно информация, защото установихме, че когато гражданите а, трябва да се подпишат, те просто не знаят а, за какво става въпрос, не знаят каква е тази инициатива. Ето защо могат да се организират кампании, с които да се информират гражданите за съществуването на тези граждански инициативи, за възможността да подават петиции пред Европейския парламент. По отношение на конкретните данни за отбелязания напредък, всъщност този доклад беше изготвен за периода януари-май 2014 година. Трябваше да покрием целият период от началото на Европейската инициатива, всички инициативи, които са започнали – но, разбира се, през на 10 февруари в парламента представихме първите резултати, но нямахме резултати за успешните инициативи, защото все още не бяха проведени изслушванията и нямахме такива резултати. През месец май имаше две успешни инициативи. Знам, че доста често се използва сървъра на комисията. Не разполагам с конкретни данни в момента, но мога да ви ги предоставя допълнително. Мисля, че вече успях да отговоря на повечето въпроси, но мога с удоволствие да отговоря на допълнителни въпроси. Председателката, благодаря. Нека чуем коментарите и на комисията. Заповядайте madame la présidente je voudrais peut être répondre d'abord à la question de mme zanoka concernant euh, le sort des initiatives citoyennes euh, des vingt huit initiatives 28 инициативи има, които бяха э, регистрирани. Някои бяха оттеглени от организаторите, другите а, э, не успяха да съберат подписите и съответно отпаднаха, но э, има две, които успяха да минат всички процедури. Знаете, че инициативата Whitewater вече тече в съответните следващи етапи. Другата не получи положителен отговор от комисията. Третата, която получи 1 милион подписа, е стоп на вивисекцията. Но там нещата се забавиха заради изборите. И сега ще е, комисията може би тя трябва да реши дали ще даде ход на ем, инициативата. Сега вече започнаха да действат институциите, парламента действа, комисията ще реши когато се, е, се е, когато се влезе в функциите си. Още три инициативи има, които в момента са започнати. Също зададохте въпроса колко организатори са използвали сървера на комисията. Отговорът е 17 от инициативите. И господин Яр зададе въпроса защо срокът е една година. Ами, все пак трябва да има някакъв срок. Е, една година все пак не е чак толкова зле. Нали, 1 милион от 550 хиляди граждани не е чак толкова много. И, а, и организаторите не винаги могат да продължават безкрайно този процес. Те също подават информацията, че в рамките на една година могат да го направят, но да задържат повече от това вниманието е по-трудно. И също мога да кажа по отношение на бележките на госпожа Кауфман за използване на структурите на ЕКОСОК и Европейския парламент за преводи. Да, ние сме в е, контакти с тях именно за използване на мощностите за писмени преводи. Така че всички тези неща ще бъдат разгледани. Все пак имайте предвид, че ние ще излезем с доклад от комисията за 1 април. Няма да преразглеждаме регламента, а по-скоро ще да дадем е, доклад с предложение за това какво може да бъде преразгледано. Благодаря. You know Благодаря. А с това приключваме половин час предсрочно. А, бих искал, бих искал да ви благодаря за това, че сте, бяхте толкова толерантни и така а, готови да приемате всякакви идеи а, е, в работата тази сутрин. Как ще действаме с тези инициативи? Изслушване ли ще имаме или какво? Вече ви казах, ще поискаме разрешение да организираме изслушване преди месец април 2015 година. И на това изслушване вероятно ще имаме представители на АВКО, на Европейският обмусман, експерти, представители на гражданското общество и така нататък. Това ще бъде едно нормално изслушване. И така, още един път благодаря ви за търпението, благодаря ви за положителното отношение, желая ви приятна вечер.